Good morning, all the colleagues. Welcome to the... Добро утро, колеги! Добре дошли на заседанието на Комисията по регионално развитие. Нека кажем добре дошли на госпожа Корина Крето, кандидат-комисар за регионалната политика. Благодаря и на председателя на Комитета на регионите за присъствието му тук. Благодаря на колегите от Европейската комисия и съвета. Знаете, че заседанието ни може да се следи и от гражданите извън Брюксел и сега и по-късно, тъй като заседанието се излъчва на живо, а по-късно ще бъде и на веб страницата на Европейския парламент. Насоките за одобрение са изложени в правилника приложение 6, съгласно който Европейския парламент оценява компетентността, европейски ангажимент и личната независимост на кандидатите. Прави се оценка и на добрите познания по възложените отговорности, както и уменията за общуване. Кандидат-комисарят е отговорила на писмените въпроси, представени предварително. Отговорите са преведени на всички официални езици. Нека обясня как ще протече изслушването днес. В началото кандидатът е приканен да се представи в рамките на 15 минути, след което е предвидено време за 45 въпроса от членовете на комисията. Отговорите ще следват всеки зададен въпрос. Започваме с кръг от въпроси на водачите на седемте политически групи които разполагат с по 5 минути. Една минута за въпрос, две минути за отговор, една минута за уточняваш въпрос, една минута за отговор. При втория кръг ще имаме оставащите 38 въпроса по 3 минути. Една минута за въпрос, две минути за отговор. След това ще дам думата на председателя на комитетите на регионите за кратко изявление. Накрая госпожа Крето разполага с 5 минути за заключителни думи. Принципно ние сме разделили времето за изказване съгласно метода ДОНТ. Имали сме предвид и размера на политическите групи но въпросите не са тематично организирани. Нека още веднъж кажа, много е важно всеки да се съобрази с определеното му време. В противен случай ние ще просрочим заседанието си и някои от членовете няма да могат да се изкажат. Вие ще може да следите часовника, за да видите колко дълго сте се изказвали. Освен това има осигурен превод на 23 езика всеки може да се изказва народния си език, но, моля ви, не твърде бързо. След тези уводни думи, надявам се, че процедурата е ясна. Сега откривам дебата. Бих искала да дам думата на кандидат-комисаря. Нека се представи в рамките на 15 минути, след което пристъпваме към въпросите и отговорите.